Пан Председателят. So good afternoon, everybody. Добър ден на всички. Нека да започнем следебната сесия. Нека първо да гласуваме протокола от вчерашното заседание. Има ли някакви възражения? Не виждам възражения. При това положение протокола е одобрен. Получих от е, молба от е, е, групата на АЛДЕ, за да назнача господин Кент Йохансен като член на интерпарламентарната делегация между